Сами колеги, предлагам да се занимаем с, с работата си. Не искаме да държим преводачите по-късно и да, да открием дискусията за по доклада на Адам Коша за общо приложими разпоредби за Европейския Европейския фонд и за отмяна на регламент номер 1083 от 2006 година. Ще говорим по по-кратко, като ще използваме е, съкръщението СПР. Имате думата, господин докладчик. Благодаря, че ми дадохте думата, госпожо председател. Отново ще ви предоставя актуална информация за случилото се междувременно. Колегите знаят, че сме имали тристранна среща в регионалната, с регионалната комисия. Тези преговори вече продължават ежеседмично няколко месеца наред и възоснова на процедурните правила Комисията по заетостта има споделени правомощия в тази тема. Около преди две седмици в комисията, в регионалната комисия, бе внесен окончателния доклад – преди приемането и това всъщност ще бъде основата за споразумението, въпреки че някои части все още не са уточнени. Дълги, сложни бяха преговорите. Ние защитавахме позицията на Комисията по заетостта и бихме искали да включим и своите изменения. Преди да премина към подробностите, ще ми се да ви припомня, че мандатът е за комисия, регионалната комисия. И аз трябваше да имам това предвид да бъде то отразено в текст. Има някои параграфи, които са по силата на споделените отговорности и ние в нашата комисия излязохме със становище. Ще се опитам да обобщя всичко в няколко точки. В становището една от основните цели бе да се прилага най-опростената процедура. Що се отнася до сформирането на фондовете и разходването на средствата, успях да защитя тази позиция. Първоначално в текста имаше 130 страници, в последствие превърнали се в над 300 страници, нещо, което бе извън моя контрол. Има много изменения, внесени от нашата комисия. Ние искахме да, се, да сме сигурни, че процедурата ще бъде по-точна. Ако се вгледате в правилата, заплащанията, ще видите, че има доста добавки, същото въжи за делегираните актове. Процедурата е отежнена, но пък правилата са по-строги и ясни. Ще ви дам нагледен пример. Комисията има партньорски споразумения, сроковете там са 3 месечни, а компромисното решение е за 4 месечен срок. И бенефициерите, сиреч онези, които ще изразходват средствата от фондовете, чрез които биват финансирани, ще трябва да следват една облегчена процедура и това е отразено в текста. Регионалната комисия предложи сходно решение. Що се отнася до включването на представителите на гражданското общество, това е много важен аспект. Наблегнахме на този въпрос, успяхме да се справим успеш. Ще видите, че новата версия е усъвършенстван вариант. Има яснота и по отношение на компетенциите на комисията. Можем да кажем, че тук сме успяли. 5% провизии бяха заличени. И възоснова на предложението искахме да заличим тези 5%. Европейският парламент и неговата роля се оказаха един доста костелив орех. В доклада внесен в парламента става дума за партньорство и за изпълнение. Всички въпроси, които повдигнах, бяха свързани с нашето становище. Успях да защита, защитя целта ни. В сегашния вариант на регионалната комисия нашето мнение е отразено, но има три допълнителни аспекта. А именно местни стратегии за развитие, развитие и свързаните с това решения. Тук се намесва държавата и интересите на органите на местно самоуправление, местните организации. Не ни се ще да има господство на едните на другите. Така че никой няма преференциално положение. Това ще допренесе за по-успешното прилагане на процедурата. Има и една новост. Е, продаж... Покупко-продажбите на земя. Това бе голям пропуск за предходния 7 годишен срок. Сега сме отстранили този пропуск. И в заключение, с което ще приключа, стигам до най-интересната част. На три пъти говорихме по тази точка. Говоря за Линия 84, Европейския социален фонд. Там са предвидени минимални дялове. Ние настоявахме за 25% плюс известна гъвкавост. Социалният фонд ще следващата тема, която ще бъде разисквана. Ясно е, че 25% ще бъдат обсъждани. И в нашето становище ние застъпваме тази теза. По време на, цел, на преговорите застъпвахме тази позиция. Съветът беше блокирал темата изцяло, но сега темата се завръща и като че ли се приближаваме към компромис. Все още не зная как ще изглежда този компромис и не съм сигурен в каква посока вървим, тъй като има много въпросителни но като че ли съвета е склонен да обсъжда 25%. Може обаче да се окаже, че има някои технически методи, които да се намесят. Това може да доведе до известни изменения в тези 25%. Компромисът бе внесен преди няколко седмици. В Комисията по заедостта ние предоставихме своето становище. Председателят на комисията също участва в преговорите. Бе съставено и изпратено писмо на регионалната комисия, подписано от трима членове на нашата комисия. Аз бях един от тях. И ясно е какво мислим ни, но може да не успеем да постигнем желания резултат в крайна сметка и да не получим тези 25%. Възможно е обаче да намерим някакво техническо решение, чрез което да достигне в крайна сметка до 25%. Съветът смятаме разбрал колко важен е този въпрос за Европейския парламент и се старае да намери компромисно решение. Комисията разглежда всички тези числа в търсене на добро решение. Очаквам да чуя колегите сега. Euh, Тъй като екипа за преговорите се събира, предлагам да разгледаме също така и а, 14 та точка, която е свързана. Искам да дам думата на госпожа Решартие, за да ни каже къде се намираме, какво е състоянието на преговорите за регламента за Европейски социален фонд с съвет. Благодаря, госпожо председател. Ние с нощи проведохме последната тристранна среща по време на ирландското председателство. Значи не е последния триалог, а последния триалог по време на ирландското председателство. Ние се опитахме да работим, да свършим тази координационна работа. Това не беше лесно. Двата последни триалога се отнасяха на, за преговорите по а, показателите. Позволете ми да ви кажа няколко думи а, по работата ни по показателите, защото те трябваше да бъдат а, установени. Не можехме да слагаме отрицателен показател, който да измерва трудностите, а само положителното развитие, макар че можехме да видим а, чрез дедукция редица проблеми, които а, се които проистичат от Европейски социален фонд. Втората трудност, с която се сблъскахме по работата ни по показателите, е, беше свързано с доклад, доклада по ЕСФ и младежката инициатива за работна заетост. Вътре в Европейски социален фонд има разлица, гара, редица гаранции за младите, но също така младежката инициатива за работна заедост и гаранциите е нещо различно и ние съгласихме, се съгласихме, че Youth Employment Initiative е политически Европейски форум и ние бихме искали да имаме сред показателите такива показатели, които да измерват тази инициатива и да има, а, а не а, едни такива обтекаеми а, показатели. Сега при последните две-три странни срещи ние успяхме да формулираме позицията си по а, всички, по някои, но не всички показатели и ние предложихме два, две заседания, за да може да се осъществят контакти с новото председателство или в Страсбург на 4 юли или в Брюксел на 10 юли. Що се отнася до общите преговори с минималния дял на Европейския социален фонд, ние също така се срещ... имахме много голяма трудност. Нашият колега Коша каза колко всички ние държим на 25%, но в преговорите тези 25% бяха доста силно оспорвани от съвета и а, ние не успяхме да постигнем единна позиция в екипа за преговори в парламента. Техническите решения, които бяха споменати от Адам Коша, далече не ни удовлетворяват, защото не може да не се признае, че ако не се. А, за да се постигне 25% е а, да се а, постигнат целите на а, социалното облегчаване, за да може да се постигнат тези 25%. Това означава, че сега вече сме по-сигурни, е, за фондовете за ЕСФ, но а, а, като се е, трябва да се съчетаят двата фонда ЕФРР, за да се постигне да се постигне тези 25% и това не е удовлетворително за мен като като като докладчик и това не изпълнява а, мандата, който ни беше възложен. От друга страна, ние а, гледаме какво става о, с, с а, Европейски социален фонд от 89 година насам и това, което искам да ви кажа, че за периода от 89 до 93 година 40% от ФРРР а, са представлявали са, а, Фонда за регионално развитие е бил 21%. От 2008 година се подчертава необходимостта за социалното сближаване и ние не можем да допълваме Европейски социален фонд с Европейски фонд за регионално развитие, защото защото всъщност има малък интерес към социалното сближаване. Ние имаме е, наше решение в екипа за преговори. Мога да ви напомня, че ние в ЕСФ е, имаме е, задачата да се помага на по-необлагодетелстваните, които са 3 милиарда и половина и трябва да се отчита според нас за това, че в Кохезионните фондове се отразява европейската политика и трябва да се предвидят нови проценти за социалното сближаване. Това беше съвсем набързо, госпожо председател, състоянието на нашите преговори, може би и нашите маржове. Искам да уверя всички депутати от всички а, политически групи. Вие ни дадохте правомощие, направихме всичко, като е по силите ни. Ситуацията е изключително трудна. А, с, с съвета и работата по време на ирландското председателство не беше никак лесна, но ние не се предаваме а, и ще се справим и с допълнителните задачи, за които а, говорих. Председателката благодаря, кой иска да каже, господин Готиерс. Sí, pues gracias a los dos ponentes благодаря на двамата докладчици за информацията относно преговорите. Бих искал да ви помоля да се занимаваме с основната част Двата досията до голяма степен вече са договорени, но липсва основната част. Най-важните теми, поне от гледна точка на комисията по заедостта. Искам да кажа и на двамата, най-вече на господин Коса, че те трябва да бъдат силни. Трябва да е, водим борба на два фронта. От една страна с комисията и парламент, е, извинете и съвет, и от друга страна вътре в самия парламент. Надигнете глас за 25 резерва в Европейския социален фонд. Това беше прието на пленарно заседание. Ние наложихме тази комисия. Това е мнение на целия парламент. Това, което казахте, е вярно. за относителната тежест на социалния фонд в сравнение с останалите фондове намаля. борбата за бедността, с социалното изключване и така нататък продължават да стоят на дневен ред и ще се засилват. Няма никакво оправдание за това да намаляваме средствата. Госпожа Марон Шантие каза, че новите инструменти се причисляват към социалния фонд, се финансират от социалния фонд. Например, Европейския фонд за най-нуждащите се и гаранцията за младеща. 6 милиона и половина евро по-малко е, ще има в този смисъл за основното предназначение на фонд. Искаме да ви помолим да останете твърди е, защото такова мнението не само на нашата комисия, но и на целия парламент. И сега два конкретни въпроса. Първо, как е, е, е, вървят преговорите в трилога с, е, по отношение на е, прехвърляемостта на средствата от един фонд в е, друг, защото в някои страни членки се правят опити, ако ако в даден момент а, няма а, средства за инвестиционна политика за тази цел, да се използва средства от социалния фонд. С други думи, да се използват средства от социалния фонд за друг вид кохезионна политика. 20% са предназначени за борба с бедността и социалното изключване. Разбрах от испанското представителство, че този процент също е представлявал проблем. Така че това ми бяха двата конкретни въпроса. Може би ще може да ми отговорите. Euh, Благодаря. Иска ли някой друг да вземе думата? И така. Може би аз ще кажа нещо и за двете досиета за във връзка с член 84 за политиката на сближаване, която може да бъде предназначена за Европейски социален фонд. В тези преговори това, което беше а, изразено от Серджио Приято. Той участва директно в преговорите 20% за борбата срещу бедността. Това е реалност и това беше включено, но както знаете, Европейския парламент блокира преговорите по тази част на документа така, и не се постигна съгласие в други регламенти, така че с Европейски социален фонд и Кохезионния фонд няма да бъде обсъждан, но екипа на, за преговорите от Комисията по заетност два, говореше за 23,5% и това беше условие за съгласие. Според преговорите с комисията Речи, това е всъщност един пакет. Казаха ни обаче, че не са съгласни и, а, и така. Има ед, някаква неясност, нееднозначност. А, във връзка с социалния фонд, защото за нас тези 20%, които са запазени за социални цели са все пак нещо. Искам да ви кажа съвсем ясно за духа на тези преговори. Има натиск той да бъде приключен. Местните органи, местните общности също така упражняват натиск. Предишния път загубихме една година, опитвайки се да организираме различните търгове. Всъщност, наистина нещата са много трудни. Така че има силен нас натиск, включително от страна на колегите от Комисията по регионално развитие, да а, приключим работата си, но тъй като а, не можем а, да приемем базата, която те предлагат, е легитимно да се противопоставим. От февруари 2013 година на Европейския съвет беше казано, че делът не е удовлетворителен. За нас удовлетворителен процент е някъде около 25%. И а, е, знаем а, всъщност, е, че има е, в, отдолу в страницата се добави някакъв малък текст, който беше представено от комисията и това, което се прави, се прави за да се намали базата, от която ще се изчисляват 25% на последния Европейски съвет. Ние съвсем случайно го забелязахме, че там ще се изчислява 25% от кохезионните фондове минус Connecting Europe, там са 10 милиарда, т.е. ЕСФ по този начин се намалява и така. Аз а, мисля, че впечатлението на нашите колеги от Реджи и от Европейското председателство е тяхното желание да се приключат нещата много бързо, утре сутрин в 8 часа. Значи, ако има някакви. А, а, ако се говори за 23,5%, ние не бихме искали това да бъде на регресивна основа. На на трето място това означава, че а, този фонд ще бъде намален и комисията Реджи Комисията по регионално развитие е, предложи текст, който ние е, не е, приемаме, е, защото той е неуместен и политически мисля, че е напълно солидно да държим, че след Европейския съвет от февруари тази година трябва да разглеждаме какви са приоритетите след Европейския съвет от февруари и какви са приоритетите също така на Европейската комисия, защото а, не, а, вместо да и, те те правят, а, те излизат с съобщение за младежите, а не за кохезионната политика. И според заключенията на Европейския съвет би трябвало отново да се постави акцента върху Европейски социален фонд, защото тук има позоваване едновременно към работната заедост на младежите, но и също така и към инструмента за младежка мобилност. Тоест, да, логично, това са всичките възможности, които се се разглеждат за социална политика. Всичко това води към Европейския социален фонд. Значи от политическа гледна точка имаме всички елементи, за да може да се а, противопоставим и този въпрос е също така свързан с арбитража на Европейския съвет, а не не се подчинява на логиката, на отношенията между генералните дирекции. Имам предвид не само генералните дирекции в комисията, но и самата колегия. И аз мога да кажа, че това е изцяло подкрепено от генералната дирекция, която се занимава с генерални въпроси. Един час не е много, но от наша страна ние трябва да знаем все пак кога да се откажем и да не блокираме преговорите предвид политическото им значение. За останалите неща мога да кажа, че има един пункт за това как да приспособим нашия метод на работа с метода предложен от Адам Коша, както той каза, и с работата на Комисията по регионално развитие, която прие една доста, оригинална, доста оригинална процедура, която ни харесва със своята оригиналност и за това на 5 юли приехме проектостановището на господин Коша, но не сме, а, но сме гласували само измененията, защото това е процедурата, прията от Комисията по регионално развитие. Е, нейната идея беше да се започнат преговори на базата на измененията, без да се гласува по окончателното становище. Идеята беше а, дали имат правомощия за преговори. Това е спорен въпрос. В очакване на това, междувременно комисията речи си говор, говори за процедурата за изменения след развитието на преговорите с съвета. Днес сме а, стигнали до това, че а, комисията по а, регионално развитие работи по доклада на Ниста Рой и Констанс Кренч и те а, могат да доведат до а, развитие на 11 юли. Ние би трябвало също така да се съобразим с това повторно откриване на преговорите. Обсъдихме как можем да направим това. Знайки, че сме в, в положение на асоциирана комисия след член 181 ние можем да насочим нашето сътрудничество по максимално ефикасен начин, да започнем да работим по измененията да съгласие с, с господин Колша, с а, по, по член 84 е, също така да отчетем от това, което беше добавено през април във връзка с инициативата за работна заедост за младежите. В този дух, ако нямате нищо против, ще обявим крайен срок за а, внасяне на изменения 23 юни, 10 юли а, ще гласуваме на 11 юли и а, комисията Реджи ще се произнесе. А, има добро сътрудничество между двете комисии. А, така както а, беше по доклада на господин Коша и това а, се надявам, че ще стане наистина. Надявам се, че ще може да работим. Мисля, че беше ясно. Не беше ли? Е, трябва да се приспособим към процедурата, предложена от Комисията по регионално развитие. Е, и, както казаха нашите координатори, да трябва да се съсредоточим върху най-критично важните точки. И преди да приключа, мисля, че трябва да дадем думата на докладчиците. Не знам в какъв ред искате да се изкажете rövid leszek. Úgy gondolom, hogy a négy hozzá... Ще бъда много кратък. Мисля, че четиримата колеги допринесоха за дебата, както и председатели, и обобщиха всичко. Разгледахме проблемите от всички възможни агли и утре в 8 ще имаме извънредна тристранна среща, едночасова, Европейският социален фонд ще бъде в центъра на вниманието ни. Любопитно ми е да разбера дали съвета ще излезе с някоя нова инициатива, но едва ли това ще промени позицията ни. Изключително важно е ние да включим всичко това в мнението си и да бъде прието то от комисията по регионалните въпроси. Що се отнася до параграф 84, имаме крайен срок 26 юни за внасяне на измененията и трябва измененията да са съзвучни с всичко, което сме направили до тук, защото е нужна единна позиция. Елизабет madame la présidente. Благодаря, госпожо председател. Съвсем е ясно, че частта удовлетворителната част на ЕСФ, както беше казано, след февруарския Европейски съвет, не е удовлетворителна както за съвета, така и за нас в нашата комисия. Ако мога да резюмирам, нашата позиция на преговорния екип, удовлетворителната част на ЕСФ в кохезионната политика за 14 до 20 година, за който говорим, е 23,5% от кохезионните фондове, включително и Connecting Europe без е, ФРД е, в е, тези 23,5%. Мисля, че стана съвсем ясно, че ние държим. Това ще бъде линията, на която ще настояваме утре политиката за работна заетост на младите, младежката мобилност, фондовете за помощ, за борбата в срещу бедността, това ще бъде удовлетворителният процент за комисията по работна заедост. Председателката, благодаря, напомням, че по точка 13, т.е. доклада на Адам Кош, имаме по, а, имаме а, още да поработим по член 84 алинея 3 на 9 юли, след като обсъдим ще гласуваме на 9, след като сме провели обсъждане на 8. Сега преминавам на, към пета точка и ще дам думата на колегата Серкас да ни каже, ама него го няма. Тогава точка 16, Сария Сая да представи проекто доклада си за проекто директивата на е, е, парламента и на съвета, която изменява редица директиви относно класифицирането, етикетирането, опаковането на вещества и смеси. Всъщност господин Саркас току-що пристигна. Благодаря, госпожо председател. Регламента за класификацията на веществата и смесите, което е в съответствие с системата на ООН за идентифициране на опасните химикали и предоставяне на информация на потребителите за евентуалните рискове чрез единни символи и обозначения и списъци с данни. След като беше прият регламент, можеше да се премине към техническото отразяване на всички тези разпоредби съответствие с класификацията на Европейския съюз за химикалите. Привеждането в съответствие на терминологията съобразно а, регламента не изисква някакви промени на приложното поле или степента на защита, предвидена по директивите. Аз не смятам, че е нужно да започваме такава процедура на този етап. Следователно, измененията в петте директиви, така както са предложени от комисията, са чисто технически, както и у нези, които са включени в проекто доклада. Ясно е обаче, че всичките пет директиви трябва да бъдат усъвременени, за да има съответствие и еднозначно, еднозначно се отнася до опасните химикали и смеси, които се намират в работната среда. Работила съм по преамбюл и смятам, че тук ние в парламента не бива да се намесваме прекомерно в чисто технически въпроси, които нямат политически аспекти. В същото време съм се опитала да внеса тези технически корекции, когато е имало пропуски а, в предложението на комисията, поне това е моя прочит. Имам и обосновка за своите изменения, нямам време сега да ги повтарям, но основният въпрос е директивите да отговарят на понятийния апарат и класификацията на химическите смеси, и вещества, доколкото това е възможно в член първи за безопасността и а, опасно, рисковете за здравето с най-важния въпрос. Там се изисква етикетиране и а, обозначения с а, символи. Останалата част от първи член поради допусната човешка грешка липсваше от предложението на комисията. Смятам, че 1 юни 2015 година е срока за привеждането в съответствие. Това е датата, която се споменава в регламента за смесите. Смесите тогава ще бъдат класифицирани, етикетирани и пакетирани съобразно изискванията на директива 199 45. Едно от хубавите неща на техническите изменения е това, че се делегират е, правомощия на комисията, съобразно сега съществуващата практика. Аз обаче съм решила да не пристъпвам към това, тъй като е най-добре да се пристъпи към това, когато директивите влязат в сила. Ние много често е, тук е, в тази комисия казваме, че за законодателната работа може да бъде чисто техническа, но започнем ли да работим, се оказва, че се намесва и политиката. И за това е, можем да кажем, че този въпрос наистина е чисто технически. И благодаря на моя сътрудник, който е инженер по образование и без неговата помощ едва ли щях да са в състояние да съставя този доклад. Казах ви вече, изключително техническа бе тази материя и бих искала да чуя докладчиците в сянка на какво мнение са. Мерси. Euh, Благодаря. Докладчиците в сянка се мобилизираха. Оле Кристенсен, иска ли някой друг? Оле Кристенсен, имате думата. Благодаря. Безопасност и здравословни условия на работното място е основен приоритет за нас в, социалисти, в групата на социалистите, но и за работата на Европейския парламент. Член 31 алинея 1 на хартата гласи, че работниците имат право на работни условия, в които се зачита безопасността и здравословните условия на работното място. Комисията казва, че трябва, че иска да, на, на, да намали с 25% авариите на работното място до 2012 година, предвид кризата през последните години беше трудно да се установят кои стандарти защищават работниците, когато те изпълняват служебните си задължения. И ако тук говорим за социалния диалог, независимо от това дали става дума за споразумения между работодатели и работещи в някои сфери, тук ние говорим за освобождаването на малките и средни предприятия от административното бреме, но а, здравето и а, безопасността места на работното място не би трябвало да пострада, кризата не би трябвало да намали изискванията за безопасност. Говорим за техническите аспекти, но директивата се основава и на правила, които да гарантират по-добри условия на работещите. Опасни химически вещества много често често се е, срещат и в малките и средни предприятия. Например, да вземем пример с, с е, малки фризьорски салони. Това са малки и средни предприятия, където се работи с, опасни химикали. Много е важно да не. А, е, забравяме за здравето и безопасността на работещите и да смятаме, че това е някакво техническо начинание. Винаги можем да оценим отново директивата и да я изменим в съответствие с, технологичните промени. Трябва да сме сигурни, че не забравяме нищо. Трябва да, да имаме правила, които наистина осигуряват защита. Благодаря на председателката за това, че осигури време за този дебат. Благодаря. Иска ли някой друг да вземе думата? Ще помоля а, представителя на комисията да вземе думата. Благодаря ви за тази възможност да се позова на това предложение за директива. Вече бе казано от госпожа докладчика, че това е доклад за привеждане в съответствие на директивата с системата за класификация на вредните вещества и смеси. Искам да ви припомня тук, че разработването на, самата, на самия регламент се основаваше на една система, състояща се от две, всъщност от две системи за класификация на опасни смеси и опасни вещества. В момента те се съдържат в пет директиви, и в тях не фигурира позоваване на втория стълб от изисквания за етикетиране, което съществува в правото, уреждащо изискванията за транспортиране. Така че, когато ние работихме по това предложение за директива, се изправихме от необходимостта за таблети за съответствие а, между предходния регламент. Но не винаги имаше преки съответствия. За това ние се постарахме да намерим най-точните съответствия между веществата и смесите, които бяха класифицирани по старата система, а в същото време се постарахме да има приемственост, що се отнася до защитата и здравословните условия за труд на работниците. Що се отнася до измененията, които са включени в този проект от доклад, виждаме, че някои от тях по-добре отразяват понятийния апарат на регламента за етикетирането, така че ще има няколко изменения 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16 и 17. Имаме също така и други изменения, които въвеждат допълнителни категории за веществата и смесите които могат да бъдат прияти за съответстващи на подхода, заложен в първо изменение. А именно да се гарантира, че директивата ще може да бъде преразглеждана, за да сме приспособими към постиженията на техниката и технологиите. И в заключение Искам да се позова на изменение четвърто. Предложението на комисията използва а, текста на старата директива 9285 за работниците и там става дума за етикетиране. Използването на думата класифицирани, така както се предлага в изменение номер 4, означава промяна, що се отнася до първоначалния текст на действащата директива. Благодаря. The... Благодаря. Сега връщам думата на докладчика. Thank you. Thank you, I'm sure that um, благодаря, госпожо председател. Е, ще, ще разгледаме подробно е, всички съвети, които ни даде е, комисията. Мисля, че ние не искаме да променяме нищо по същество в самата директива. Нашата цел е просто да имаме издържано законодателство. Благодаря ви за а, коментарите. Благодаря на единствения ми докладчик Сянка, който присъства. Благодаря. Крайния срок за внасяне на изменения 27 е юни в 12 часа. Гласуването в комисията ще бъде на 26 септември. Сега се връщаме на 15 точка от дневния ред. Е, това посещението на делегация на Комисията по заедостта и социалните въпроси в Вилнюс, Литва на 2 и 3 май. Презентацията за това посещение ще бъде направено от председателя на делегацията Алехандро Серкас. Не виждам дали присъства други членове на делегацията. В всеки случай сега ще дам думата на председателя. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще разкажа за посещението на 2 и 3 май в Вилнюс. Беше на посещение делегация от нашата комисия заедно с колегата Блинкеви Чуйте и аз ние бяхме двамата руководители на делегацията. Срещнахме се с министър по заедостта и социалните въпроси, е, заместник министър на външните работи, социалните партньори, е, неправителствени организации. Посетихме някои проекти, финансирани със средства от Европейския социален е, фонд. Бяхме прияти от президента на републиката и посетихме Агенцията за равнопоставеност на Полвата, което е със седалище в Вилнюс. На 1 юли започва литовското председателство и искахме да видим доколко е социална тази държава. От Относно темите от нашия дневен ред и диалога, който се води там, мисля, че има разбиране от страна на а, парламента. А, а, Литва добре се подготвя за своето председателство с оглед на директивата за командированите работници. Литовците обаче бяха малко несигурни. Това ще бъде първото им председателство, първата държава, Балтийска държава, която ще председателства съвета, но те са подготвени да започнат работа президента на републиката. Също а, пое ангажимент а, а, за финансовата перспектива. С нея разговаряхме по много политически въпроси, например бъдещето на Съюза. Тя остана много твърда когато изразихме нашето мнение за работата на съвета. Тогава тя много бързо смени темата и отправи някои нападки към парламента, дори поставя под въпрос представителния характер на парламента. Тя не беше наясно с а, това, че парламент е равнопоставен партньор, е, а, равнопоставен със законодател, например по отношение на бюджета. Тя не беше наясно, че съвета не е единствения законодател. Беше много интересно нашето посещение в Института за равнопоставеност на половата със седалище в а, е, а, е, Вилнюс. Този институт се занимава с изследователска дейност, разпространява информация относно равнопоставеността на половете. Те е, са провели много интересно изследване относно съчетаването на професионалната кариера и семейството с акцент върху взимането на отпуск за отглеждане на дете от страна на бащата. като дават за пример Швеция, където отговорността се поема по-равно от мъжа и жената. И изследванията на този институт за равнопоставност между половете са много полезни и могат да ни послужат, за да постигнем напредък в тази област. Като цяло Литва има амбиции за своето председателство, въпреки че са напълно наясно с проблемите, с които ще се сблъскат. Благодаря за този това а, всъщност, предполагам, че вие нямате, имате някои възражения за тълкуването на с законодатели, така че ще имаме първия тест с, с ирландското председателство, защото така че трябва да се срещнем с следващото председателство в Страсбургската седмица и от моя страна ние ще посрещнем министъра в нашата комисия на 9 юли, на 12 юли ще бъдем в Литва, за да участваме в официални преговори. Виждате, е, това е И сега преминаваме към следващата точка на дневния ред, а именно 17-та точка, в която ще разгледаме едно становище на Комисията по околна среда. Това е доклад по собствена инициатива Екоинновации – разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда. Докладчика е Фил Бениен, който има думата да ни представи своето проекто становище. Господин докладчик, имате думата. Да, благодаря. Както вие казахте, Комисията по околна среда подготвя доклад по собствена инициатива с цел да се осигури растеж чрез иновации. Андрю също излиза с мнение по този въпрос. Има възможности за създаване на работни места, благодарение на политиката за екоинновации в Европейския съюз, които засягат широк кръг от сектори, биопластмаси, например. Има цяла поредица от сектори, от отрасли, биотехнологиите, където работни места могат да бъдат създадени. Съставил съм едно кратко мнение, което ще допълня с още изменения. Очаквам градивни предложения от колегите. Европейският съюз има доста амбициозна цел по линия на стратегията за 2020 година за една устойчива економика чрез иновации. Огромни са възможностите, ако успеем да а, използваме а, наличното и ако преминем към една економика, която да е устойчива в екологичен план, да създадем работни места и растеж в същото време. Тези технологии а, трябва да ни помогнат да продължим да бъдем а, водещи, а не да се налага да внасяме стоки от други страни по света, вместо да бъдем а, в челото. Економическата криза наложи бюджетни съкръщения, въведена бе по-строга политика на разходите, ресурсите са оскъдни, но проектите могат да осигурят е, растеж средносрочен и дългосрочен план и ще позволят да възстановим економиката. Тези инвестиции ще ни позволят да постигнем целите си по отношение на екологията и да осигурим предимства на потребителите. Ще е, увеличим възможностите за създаване на работни места все повече се диверсифицира заетостта в промишления сектор и дори в някои части на услугите. Появяват се нови нишови пазари, могат да бъдат осигурени работни места на всички равнища, от научно-изследователска работа, различни проекти за внедряване в строителството, например. И това разнообразие означава, че служителите и работниците в Европа ще имат повече възможности, ако притежават уменията за това. Достъпа до обучение и подготовка ще спомогнат тези нови зелени проекти да бъдат изпълнени. Затова е жизненно важно парламента да подкрепи тези инициативи нам не само с оглед на екологията, но и за да имаме устойчивост в растежа, заетостта и инвестициите и трябва да има доста добра съгласуваност в образователната система. Очаквам градивни предложения от колегите, за да можем да допренесем за постигането на поставените цели. Благодаря, Жорж Бак. И след това колегата Серкас. Благодаря, госпожо председател. В началото искам да благодаря на колегата за доброто становище. Той много ясно е очертал ситуацията и е посочил най-големите предизвикателства. Целите са ясно зададени от е, комисията, е, мисля, че основните моменти са, както вече се каза, са иновацията, която е основополагаща за е, растеж, с акцент върху екологичните иновации, но също така и следователската работа за нас обаче най-важният момент е свързан с образованието, тъй като екологичните иновации са възможни единствено с компетентни и добре образовани хора. Знам, че този въпрос не е по-широко засегнат, за да не се раздува твърде много текст, но мисля, че трябва да бъдем малко по-амбициозни, малко по-смели, за да можем да посрещнем голямото предизвикателство с екологични иновации. Както казах, е, образованието, продължаващото обучение, следователската, научната е, работа, иновациите са все ключови моменти за създаване на устойчиви работни места. Като цяло проекто становището смятам, че е добро и със сигурност е, ще го подкрепим, ще добавим само някои неща или ще разширим други. Благодаря. Алехандро Серкс. От името на Кинга Гянц, която трябваше да присъства в друга комисия, само ще кажа, че текстът предложен от Фил Бениен е чудесен, приемаме го. Бихме могли да го доусъвършенстваме, да го допълним с нещата, които вече бяха споменати. Трябва да подчертаем значението на образованието. Говорим за цели в средносрочен и дългосрочен план. Би трябвало всички да имат достъп до образование и жените, и по-възрастните работници и служители Думата качество също трябва да се включи в това становище. Иновациите в бъдеще ще зависят от качеството, те ще зависят от разходите, но също така и от висши постижения. И не бива да забравяме, че бъдещето, тази нова ера, изисква съгласуваност. Не би трябвало всяка компания да си работи в собственото ъгълче и технологичните институти, университетите трябва да са съпричастни и всички да работят заедно. Има нови възможности, но и нови предизвикателства, което означава, че компаниите и различните отрасли трябва да се справят с сложен преход и да бъдат подпомогнати. Не е нужно да се връщаме към Дарвин. Дори Онези, които изостават или са в затруднение, трябва да бъдат подпомогнати в този преходен период. Благодаря. Иска ли някой друг да вземе думата? Може би комисията, господин Мартин. Комисията би искала първо да каже колко високо цени този доклад, който е ясен, кратък и като иллюстрация на връзката между екоинновацията и работната заетост в доклада се прави опит да се осъществи иновация за Европейската комисия чрез програма за демонстрация на екоинновациите и за да се покаже, че всеки проект финансиран в този контекст генерира 8 стабилни работни места. Това Разбира се, не е число, което може да се генерализира, но съществува определено връзка, следователно има огромен потенциал и аз се надявам, че всички ще се възползваме от това и може би тук трябва да се отбележи нещо, което е така съвсем основно, а именно да се каже, че ако иновацията ще се финансира според а, изразените а, а, аспирации. Благодаря. Сега ще дам думата на Филип Бенен, за да а, приключи дискусията. Приветствам всички получени коментари и съм сигурен, че докладчиците във сянка ще могат да добавят още малко текст, да разширят малко обхвата, приложеното поле и да подобрят това, което имаме. Тук имаме всъщност много малък обем, който ние позволен от лична гледна точка. Мога да кажа, че от образователната страна на тази тема аз работя в много тясно сътрудничество с моите сътрудници, които имат визия за това как да се организира обучение по екоинновации и работим по образователния аспект на тази тема. Благодаря. Председателката, благодаря. Значи 2 юли е край на крайен срок за внасянето на предложенията за измененията. През септември ще гласуваме. Трябва да се отчете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 от страна на Европейската комисия координаторите искат аз да ви представя това проекто становище. Вие сте получили един проектотекст, който отговаря, както знаете, е, всъщност имаме ограничение в обема на първоначалния текст и аз искам да акцентирам върху няколко основни оси. Първо да подчертая значението на това пар... парламента да приеме хоризонтален подход за делегирането на законодателни правомащия във връзка с многогодишната финансова рамка и за упражняването на изпълнителните правомощи от страна на комисията, защото всичко това е от политическа и от стратегическа гледна точка. Това трябва да бъде отразено в доклада на Юта Стайнрок във връзка с делегираните актове в рамките на доклада и за програмата за социални е, иновации в Европа. Ние можем да напомним, че на председателския съвет е, беше напомнено, че целите и приоритетите и финансовите помощи би трябвало да бъдат приети чрез делегирани актове тъй като тези уточнения не бяха въведени в основни, основната законодателна база и това трябва да бъде напомнено в нашото проекто становище. Също така ви предлагам да се критикува комисията и съвета, не е лично от вас, но защото сме констатирали, че тези две институции системно избягват да използват делегираните актове в... и това е институционално блокиране, което е наистина жалко. Комисията и съвета всъщност не зачитат достатъчно а, е, членове 290-291 на договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с е, актовете по изпълнението и предлагам да се напомни е, възможността Европейския парламент да успорва решенията на комисията тогава, когато тя не спазва ограниченията си в изпълнителните си правомощия. А, и също така, както си спомняте, ние а, с, о, помолихме Комисията по правните въпроси да сезира Европейския съд а, за това, че а, зачетено становището на Европейския съюз а, е, становището на съда предстои да бъде оповестено. Е, това ще стане до края на мандата и накрая ви предлагам да подчертаем, че в е, рамките на процедурата трябва да се спазват също така и процедурите на комитологията, които са свързани с регламентиране с контрол. Всичко това трябва да се приеме чрез делегирани актове, но това е нещо, което по-малко ни интересува. За нас основното послание е да се приеме хоризонтален подход по отношение на изпълнителните правомащия във връзка с многогодишната финансова рамка. Естествено ще имаме преговори и ще от Тема правомощите на Европейския парламент в отношение на делегираните актове и също така и е, оспарването на решението на Европейската служба за заедостта. И а, това беше в кратко това, което исках да ви кажа. На ваше разположение съм, ако имате въпроси, кой иска думата. Ами, виждам, че всички се вълнувате от тази тема. Ам, знам, аз наследих тая тема и от гледна точка на правомощите на нашата комисия. Това е важен текст, защото Европейския парламент от много години се мобилизира по въпросите на комитологията и в рамките на процедурата на съвместно вземане на решение, това не може изцяло да се заобиколи или да се остави на страна. Всичко това в контекста на делегираните актове. Ако няма коментари, крайен срок за измененията 26 е юни, може да ги разгледаме на 5 септември, да ги гласуваме 25 и 26 септември. Комисията по правни въпроси ще се произнесе по доклада на господин Цайер на 9 или 10 октомври. Сега преминаваме към 19 точка, където ще разгледаме проекто, до, проекто изготвено от нашата комисия. за комисията по правните въпроси във връзка с директивата на съвета и парламента за баланс между половете срещу директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия. Тук естествено става дума за квалтите на жените в ръководните органи за който комисията ФАМ работи в тясно сътрудничество с юридическата, с правната комисия. Нашия докладчик Марейс Корнелиесе, на която давам незабавно думата за да покаже, да ни говори за 160 и 7-те изменения 42 от които бяха включени по, този, по това проекто становище. Имате думата. Благодаря. Най-напред на докладчиците в Сянка и всички, които предложиха изменения. Имаше известно разногласие, което не е никак очудващо но имаше доста добри идеи, които до сега не са намерили своето място. Доста напредък бе постигнат. Работихме в тясно сътрудничество, за да може директивата да стане добра. Аз съм подготвила една цветна схема. Преди няколко седмици летях с самолета изведнъж си казах, за да мога да разбера темата по-добре, трябва нещо да направя на една салфетка в самолета. Си начертах тази схема. Мой сътрудник я довърши и мисля, че тя ще спомогне по-добре да вникнем в темата. Може би лобистите ще поработят по въпроса и добре се вписва в казаното от господин Бениен. В тази схема отляво най-горе се казва, че държавите членки трябва да преосмислят имат ли вече мерки, ако има дали трябва временно да бъдат преустановени, ако да, каква собствена политика преследват, стига държавата членка да е убедена, че ще постигне желания резултат. Няма нищо лошо. Освен това, предвиждаме 2017 да бъде направена оценка на постигнатото и ако има напредък, то крайният резултат ще е успешен. И ако няма вече мерки въведени в тази държава, тя трябва да ги приложи, ако не, ще има процедура за несъответствие. би трябвало да се предвиди квота от 40%. Ако не бъде постигнат успех, то тогава трябва да бъдат изменени процесуалните или процедурните изисквания и ако да бъде постигнат желания резултат, трябва да представи съответната държава обяснение, да въведе някакви мерки. Една компания, която се справя добре и постига резултати, то тогава от нея ще бъде изискван минимума за докладване. Ако не постига резултати, обратното, и когато резултатите са недостатъчни, ще бъдат приведени в изпълнение определени мерки. Вдясно долу е предвиден а, е предвидена възможност страните да останат по, а, и компаниите да останат под наблюдение, в зависимост от това дали постигат успех. Що се отнася до санкционирането, те се прилагат само ако дадено дружество не промени процедурите си или пък откаже да предоставя обосновка или да промени процедурите си. Т.е. не предприеме нищо. Надявам се, че тази схема внася яснота за това, че държавите членки ще бъдат наказани, ако не предприемат нищо, съответно същото въжи и за дружествата, които ще бъдат наказвани за бездействие. Ако политиките са на лице и вършат работа, всичко е наред. Важното е винаги да бъде постиган успех. И сега съвсем накратко ще коментирам някои от измененията. Следващата седмица ще се срещнем с докладчиците в Сянка, да обсъдим приложното поле, да видим дали да включим и МСП, всички или МСП или пък всички компании, които не се търгуват на фондовата борса, или пък да ограничим приложното поле и да включим малки компании, които се търгуват на фондовата борса. Това са темите, които ще разискваме. Размяна на водещи практики и това също е добра тема свързана с прозрачността. Господин Лутвиксен предложи това как да се подходи към назначените членове на управителните съвети, какво да се прави, когато те биват избирани от акционерите, дали да предвидим предписателно някакви минимални изисквания или да оставим това на държавите членки. Смятам, че стига толкова. Бих искала да чуя докладчиците в сянка. Е, мадам Исая? Госпожа Исая, всъщност тя ще бъде заместена от... Е, и след това госп... Едит Бауър. Едит Бауър не може да присъства на това заседание. Тя се извинява, така че с от нейно име аз ще представя нейните становища и моите, разбира се, които са малко по-различни, но това става дори в семейството на НП. Тя иска да подчертае значението на тази проектодиректива и всички ние смятаме, че макар, че има законодателство от години е, за борбата срещу дискриминацията. Въпреки всичко, страдаме от е, неравнопоставеност между половите, особено в сферата на бизнеса. Едит Бауър приветства факта, че комисията се опитва да се придържа към рационалността на предложението. Тя смята също така, че ние, когато когато работим по този законодателен акт, трябва да помагаме да се роди нова директива, а не да предлагаме изменения, които ще ни заведат до съдена на улица, както ставаше с други текстове. Тя смята, че комисията е направила всичко по силите си да запази реално реалистичността. Знаем, че съвета не е сигурен дали ни е необходимо такова законодателство, така че заради нашите избиратели трябва да създадем директива, която да уреди положението на жените в бизнеса, да обърна внимание на предложението на комисията, да се включат а, само дружествата, които са а, листвани на борсата. Освен това, тя под подкрепя позицията на комисията, насочено да се постигне поне 40% жени членове на управителните съвети, да, за да се постигне поне една трета от а, позициите директор, независимо от това дали става дума за изпълнителни или не изпълнителни функции. И накрая тя мисли, че първо трябва да изчакаме становището на правната служба във връзка с правните основания на това законодателство. Мариан Харкин благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Вече сме имали разисквания по проекто становището. Ще повторя казаното тогава. Няколко са всъщност точките. До голяма степен съм съгласна с коментарите на госпожа Бауър. Трябва да сме амбициозни в същото време трябва да представим един окончателно оформен документ, който да е приемлив за хора с малко по-различно мнение. Аз лично не смятам, че МСП трябва да бъдат включени. Имам няколко изменения, в които говоря за различни стимули за МСП, за изпълнителните и неизпълнителните директори. Важното е да положим усилия с преамбюлите на това становище да наложим един модел на вземане на решения, основан на равнопоставеност на половете. Жените могат да бъдат критикувани често. Ако, например, в управителните съвети има няколко жени, това би могло да гарантира равнопоставеност. Знаем обаче, че на практика така не се получава различни са нещата на различните нива в дружествата и затова имам няколко изменения в преамбюла. Освен това, споменавам институциите на Европейския съюз. Не знам другите какво мислят по въпроса, но ако Европейската комисия и този парламент покрепят подобно предложение, определено би следвало да се вгледаме в собствените си институции. А не да прилагаме нещо. да не прилагаме всички тези изисквания и тук. Поне трябва да ги споменем институциите в преамбила. Имам няколко а, е, изменения за стимули, така щото държавите членки да предвидят по-благосклонни разпоредби извън това, което се изисква според директивата. Има доста изменения за прозрачността и се надявам, че ще поработим заедно и ще стигнем до общоприемливи компромиси. Е, мерси, Евлин Регнер, qui е la rapportrice en комисион juridique сур ce благодаря, Евлин Регнер от е, юридическата комисия. Благодаря, госпожо председател. Много внимателно слушах е, докладчика, особено когато тя представяше нещо, което според мен е много интересно. Искам да кажа, че аз е, на този етап съм малко объркана трябва малко още да обмислим как да упростим, да улесним нещата. Насоката обаче е правилна. Един малък коментар в Комисията по правни въпроси и Комисията ФАМ. Имахме много интересно съвместно съвещание, съвместно заседание с представители на, местните, на националните парламенти. Трябва да включим национални парламентаристи колкото е възможно повече, тъй като по този начин а, се изгражда една много хубава цветна картина на ситуацията. Няма да е толкова лесно, защото позициите са много и различни, но беше много интересно. Сега бих желала да говоря от името на докладчика в Сянка от социалистическата група. Колегата Линкия ви чуте. Тя е, е литовка и тя е ангажирана с темата, а и с литовското председателство, по което тя работи сега в момента в родината си искам да кажа три неща. Едното са а, публичните дружества, а, за това какво трябва да се направи. Тя предлага да се включат и а, дружествата, които не са допуснати до борсовата търговия, защото е много трудно да се направи разграничението между листвани и нелиствани дружества. В някои държави се работи по този въпрос. Тя би желала този пункт да бъде включен във връзка с, с разширяването на обхвата за малки и средни предприятия. Това трябва да бъде включено в директивата, така че е, дружествата не включени, недопуснати до борсова търговия, също така трябва да имат економически и социални отговорности. Това е един малко по-щедър подход. Колегата също така иска да се спомена нещо за крайната дата. Тя не е много оптимистична по отношение на краткия срок, който се дава. Тя предлага да се предвиди по-голям срок. Аз просто казах това, което тя би желала. И накрая по темата за санкциите никакво правило не би могло да бъде ефективно без необходимите уместни санкции. Колегата предлага санкциите да бъдат ефективни, съразмерни и постъпателни и те задължително да включват административни глоби, възможност за анулиране от страна на съдебната власт и в резюме нашия докладчик Сянка от групата на социалистите и демократите би желала да види една директива, която наистина да бъде правно обвързаща. И аз мога да кажа, че Напълно подкрепям това, което колегата би искала да бъде включена. Председателката Филип Бенин и след това, кой остана? Филибаниен за сега. Uh, Госпожа Корнелисен се обърна директно към мен. Um, what I've been very concerned about is that we don't това, което много ме безпокои е факт, че имаме структурни проблеми които създават дискриминация. Аз съм против квотите, и това е известно. ще коментирам тази графика Страните членки може да не изискват законодателство, недостатъците може да не са от законодателни характера. Законодателството може да се е съвсем а, наред, но прачките да са от а, друг характер и те да не позволяват подобряване на ситуацията. Може би образованието да не е, е подходящо и предназначено за правилните хора. Що се отнася до самите е, фирми, нещата може да са различни в различните сектори. Например, в козметичната промишленост нещата бих могли да бъдат по-различни. Uh, too much of a concern. But uh, I think we have to accept that uh, even if you do everything. Така че крайните резултати може би няма да са това, към което се стремим. Е, е-, Благодаря. Иска ли някой от комисията да вземе отношение? Не да ни кажат, разбира се, че парламента се справя добре. Добър ден. А, Михай Кондай от Генерална дирекция правосъдие. Нямаме конкретни коментари и тогава отново ще дам думата на докладчика. Ще е, кажа, че господин Бениен много добре направи своя коментар. Е, стига да бъдат постигнати резултатите, мерките могат да бъдат законодателни или по-меки. Но дори една компания да се справи с всичко, може да се окаже в долния десен ъгъл е, няма да бъде санкционирана. Аз казах на някой друг нещо подобно и дадох пример с една компания, която може да има устав, в който да е предвидено, че само човек с определена фамилия може да бъде член на управителния съвет. Иначе биха могли да се съобразят с всички правила и пак да не постигнат изискване. Ако имат е, добро обективно обяснение е, и се окаже, че вечно ще бъде това положение, това не би породило проблеми. Аз напълно съм съгласна, че не бива да се отделяме от е, действителността как да променим тази директива, за да бъде тя по-ясна, по-качествена и по-приложима за държавите членки и дружествата, да е амбициозна и в същото време да е приемлива за съвета. Затова трябва да поддържаме връзка с съвета, но нека ви припомня, че това е становище, което ще влезе в други две комисии – за правата на жените и правните въпроси. И там ще бъде направена тази сварка с действителността. Гласна съм и с госпожа Харкин, че има още какво да бъде добавено, но това е невъзможно. Можем да включим институциите на Европейския съюз, но това е невъзможно по юридически съображения. Бихме могли в преамбила да сме малко по-критични. Съгласна съм и с мнението на господин Бениен. Що се отнася до приложеното поле, те първо ще разискваме тази тема в срещата с докладчиците в Сянка и предлагам основните комисии, като правната, да се заемат с дебата по същество. Те са най-добре подготвени за това. И не нали, ми се иска ние тук в нашата комисия да навлизаме в подробности. Бихме могли допълнително да обсъдим някои от другите теми и да стигнем до единно мнение в срещата с докладчиците в Сянка. Благодаря на тази основа ще разгледаме компромисните изменения на 8 юли и след това ще гласуваме на следващия ден на 9. Комисията ФАМ и Комисията по правни въпроси ще се произнесат на 17-18 30 септември. Приключваме с тази точка от дневния ред. По 20-та точка разглеждаме становището на нашия колега Тамаш Тамаш Дойч. Това е становище за водещата комисия ИМКО относно достъпността на вебсайтовете на органите от обществените обществения сектор. Господин Адам Коша е, ще говори вместо господин Тамаш Дойч. Благодаря, госпожо председател. За нас е чест, че мога да участвам и да резюмирам в 10 точки основните елементи на становището. Ще започна с две предпоставки, които господин Дойч би искал да подчертае. Много е важно да се дадат едни и същи права, за да може да се гарантира едно общество, в което всички да трябва да, да могат да участват. Втората предпоставка за господин Дойч е, че достъпността е изключително важна. Именно по тази причина държавите членки които съществуват, разминаващи се разпоредби могат да се да тръгнат в една обща позиция. Това е социално включване за хората с увреждания, което е наше задължение да се осигури такава достъпност. Не би трябвало да се забравя, че е, това е от огромен економически интерес. Достъпността на уебсайтовете представлява 2 мили... един пазар от 2 милиарда евро. Следователно много е важно законодателството в тази сфера да бъде ясно и е, е, еднозначно. Докладчикът е сигурен, че ако ам, разпоредбите са добри, всички ще работят активно, за да се е, реализира тази достъпност и това ще има положително въздействие върху иновациите. Господин Дойч представи редица изменения за защита на личните данни, за сигурното им предаване и за осигуряването на някои поняти, свързани с предложението. Много е важно също така да се задълбочи още повече този аспект и е важно най-вече да се премахнат всички пречки пред тази достъпност. Именно за това е важно да се обучават специалисти, да се реши проблема в сферата на компетентността и специализираното обучение трябва да се обърне внимание главно на малките и средните предприятия да не бъдат прекалено натоварени в тази сфера. Мариан Харкин има думата. Благодаря ви много, госпожо председател. Най-напред благодаря на докладчика. Изчетох измененията му. Мога да се съглася с повечето. Единственото, което е под въпроса номер 11. Там става дума за това, че вебсайтовете за лица с увреждания и за възрастни хора това не е хомогенна група. Някои имат физически увреждания, другите имат други, но аз ще го обсъдя с него. Сега ще направя някои собствени коментари. Според мен броят публични организации, които са описани в приложението, трябва да бъде разширен. Пример в номер 10 се говори за университетите и смятам, че трябва да включим всички институции в образователната система. Също така се споменават а, а, данъчните служби, но имаме и битови услуги, комунални услуги, които се плащат. Така че това са моите допълнения. На второ място Докладчика спомена това, което ще кажа, а именно препратката към относимите заинтересовани страни и да има единен достъп, това е споменато в член 9. Имам въпрос сходен с онзи, който повдигнах по предходното становище за равнопоставеността на половете в европейските институции. Ако ще имаме е, становище за вебсайтовете на публичните институции, не трябва ли да разгледаме и сайтовете на европейските институции? Струва ми се, че поне трябва да обсъдим тази тема. Дали това е в правомощията на комисията ни, не зная. И съм съгласна с докладчика за значението, което се придава в член 3 за достъпността до такива сайтове, на такива сайтове до хора с увреждания Съгласна съм с всичко, което се казва за водещи инициативи, за преодоляване на пречките. Според мен становището ще е добро. Sí, nuestra, nuestra ponente en la sombra es la señora Kinga Gons y está preparando enmiendas para eh, completar este, este informe. Ще не съм изменени за допълним доклада, но като цяло нямаме проблеми с текста. Единствено смятаме, че може да се отиде малко по- далеч. Първо искаме да кажем колко е важен доклада в борбата с дискриминацията. Е, трябва доклада също така признава и трудностите, които изпитват някои страни е, членки, също така и някои групи, като например хората с увреждания, по-възрастните хора, тези, които живеят в е, селските райони и така нататък. Уебсайтовете не са пригодени за тези групи от хора. Приложното поле е, трябва да бъде много добре дефинирано и да включи всички тези елементи. Освен това, е, не бива да бъдем рестриктивни и да изреждаме е, публичната администрация. Ние смятаме, че е, цялата публична администрация трябва да бъде достъпна за гражданите, включително и онлайн. Важен е също така аспект е, и на практическото приложение на тези разпоредби. Е, за целта ни е необходимо да има мониторинг, ползвателите на тези инструменти трябва да получат по-важна роля. Според мен в членове 4 и 5 трябва да се включат конкретни определения за това какъв е графика във времето, за да не говорим само красиви приказки, а те да се осъществят и на практика. Е, Благодаря дали а, господин Рос от комисията ще взема отношение. Първото, първи ми коментар е свързан с изменение 10, участието на заинтересованите лица в комисиите, които ще вземат отношение по актовете по изпълнение. А, тези, тези актове по изпълнението а, не могат да бъдат заинтересованите лица не могат да участват в такива комисии. Те а, ще бъдат а, обект на консултации, ще се съветваме с тях. На второ място, а, заинтересованите лица не могат да бъдат ангажирани в а, механизмите за мониторинг, трябва да се реши проблема в тези актове по изпълнението. Следващия коментар по изменение 15 за включването на обще... публичната информация в услугите, включени в приложението. Ние разбираме, че това практически включва а, почти всички вебсайтове, в които се дава публична информация. И а, в подхода на комисията ИНКО можем да кажем, че тази директива не е приложима за европейските институции. Има други механизми за предоставяне достъпност на вебсайтовете на европейските институции, така че има препоръки, но тази директива не може да отговори на тези потребности. Председателката благодаря. Сега ще дам думата на докладчика господин Коша. Köszönöm a kedves kollégáknak az észrevételeket, és a megjegyzéseiket. Благодаря на колегите за коментарите. ще ги предам всички на докладчика. Аз искам да направя само един допълнителен коментар. Е, той не е нито за, нито против. Е, просто искам да кажа защо тази тема е толкова важна. През 2010 година е, комисията излезе с стратегия за хората с увреждания, която трябваше да бъде реализирана от 2020 година. В рамките на тази стратегия бяха проведени демократични консултации, които трябваше да бъдат проведени по интернет. Е, това бяха консултации, свързани с хората с увреждани. Много малко коментари и предложения бяха направени, защото хората, които бяха засегнати, хората с увреждани, нямаха достъп до консултациите, които се проваждаха онлайн. Затова ми се струва важно да намерим добро решение на проблема. Разбира се, благодаря. Втори юли е срок за измененията, 5 септември гласуваме на 25 ще гласува а, другата комисия на 26 и 27 ноември ще се гласува в пленарна зала. Госпожа Сипел, която е следващия докладчик и а, може би ще гласуват в комисията Либе и затова ви предлагам да е, обърнем реда на точка 21 22, искаме да... Това означава, че сега госпожа Скиш... Шидлевска ще ни представи 331 изменения, които бяха предложени за нейния доклад по собствена инициатива за борбата срещу безработицата сред младежките решения. Благодаря, госпожо председател. Както току-що казахте, 331 изменения бяха внесени по моето становище, по собствена инициатива, аз благодаря на всички колеги за тяхната ангажираност и за техния принос, което наистина допринесе много за този доклад. За мен броя на измененията показва, че проблема на безработицата сред младежите е проблем, който е на, на сърцето на всички ни и който следва да бъде решен максимално бързо. Аз няма да анализирам, ако ми позволите, всички тези изменения, защото иначе няма да свършим и до следващата седмица. Ще коментирам само, че измененията. Да които а, евокират някакви съмнения, мога да кажа, че в този доклад би трябвало да настояваме на факта, че трудната ситуация на младите хора не проистича само от економическата криза. Кризата обостря ситуацията, но тук става дума и за структурен проблем. Сега е важен момент за обсъждането на проблема на образованието, за да може да се премахне проблема за невъзможността на младите да се приспособят или е, да се реши проблема на липсата на трудов стаж, който дава възможност на младите хора да натрупат е, опит. Има някои съмнения във връзка с възможността европейските институции да гарантират на младите хора работа на прилично, с прилично заплащане. Европейските институции не могат да гарантират това, макар че евро, обществеността очаква нашите на, нашите решения, ние все пак трябва да бъдем реалисти. Съгласна съм, че трябва да настояваме а, върху а, отрицателното въздействие на миграцията сред младите, изтичането на мозъците, ниските и високи а, проценти безработица. Лицата, които напускат родината си поради липса на възможност да работят там, и е, за да си търсят работа. Ние не можем да обещаем, че ще осигурим постоянна устойчива работна заетост на младите хора, няма юридическа база да се защитят младите хора срещу, срещу работодатели, които са готови да ги експлуатират поради липсата им на опит и не са готови да им дадат устойчива работна заетост. Ние просто можем да поискаме стажа да бъде от достатъчно качество, че да може да предостави на младите хора шанс на пазара на труда и да изгради опит. Трябва също така да имаме предвид, че този стаж е една значителна инвестиция. Системата за осигуряване за пенсия и старост също така не трябва да има цел да подобри нивото на защита. Ние също така в парламента нямаме правомощия да осигуряваме безплатно обучение, но не би трябвало да се правят бюджетни економии, трябва да направим една по-реалистична препоръка. Това са в общи линии разпоредбите, в които се съдържа повече проблеми. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, защото когато обсъдихме компромисните предложения. Следващата седмица ще имаме заседание по въпроси, и се надявам, че всички ние ще направим така текста да не бъде твърде дълъг, да се чете леко и да отразява препоръките на всички заинтересовани групи и, и се надявам, че ще постигнем споразумение. Ам, по, а, сред политическите групи. Благодаря, Евелин Раймер. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря и на Йоанна за начина по който работихме до този е, момент е, имахме вече среща на докладчицата в Сянка, която мина много е, добре, макар че все още не сме обсъдили всички точки, по които имаме противорече. А, Искам да ви напомня, че миналата седмица на пленарно заседание приехме резолюция, в която ясно е записано, че младежката заетост с младежката безработица може да се води борба единствено в някаква макроекономическа рамка, в която трябва да бъдат разгледани както структурните проблеми, така и е, финансовата криза и причините за нея. Това, което казвам сега, не го казвам за първи път, но ще повторя в моята страна с избухването на кризата през 2008 година средствата за активна борба с младежката безработица бяха а, много бързо удвоени и резултатите не закъсняха. Тоест средствата, които се отделят за борба с младежката безработица не са хвърлени на вятъра, това са инвестиции в бъдещето. Това според мен е възможно както на национално, така и на европейско равнище. За измененията ще ги разделя на няколко групи. Такива изменения, които според мен са чудесни, други, които не са толкова добри и други, с които не сме съгласни. Всички изменения, касащи включването на действащите лица, например предприемачите, образователните институции, институции, младежките организации, местните, регионалните, националните а, органи, всичко, което касае социалните партньори, според мен е много сполучливо формулирано тъй като е важно да се почета отговорността, която споделят всички е, действащи лица. Е, защото всичко, което се предлага, може да проработи, ако всички действащи лица поемат своята част от отговорността. А, много добри са измененията, които изискват а, а, отделянето на повече средства. 21 милиона евро е една сума, спомената от МОД и според мен това е добра сума, трябва непрекъснато да я повтаряме. А, също така измененията, които подчертават значението на дуалната образователна а, система, също са много добри тъй като професионалното обучение е, е нещо, което ще даде резултати в средносрочен план и ще бъде е, много добро, добре, много целесообразно, ако посочим и положителни примери. И накрая споменах също така и социалните партньори. Е, социалните партньори не трябва да се канят само на кафе при министрите, когато обсъждат проблемите, а трябва да се натоварят и със съответно тяхната отговорност. А, сега, измененията, с които имам а, проблем, а, проблема с а, несъответствието между квалификациите, а, трябва да внимаваме да не прехвърляме отговорността връзката между страните, за да може предприемачите наистина да поемат своята част от отговорността. И освен това, трябва да обърнем внимание на проблема с мобилността, изтичането на мозъци а, и проблема за а, а, самонетите трябва да видим и много да внимаваме в формулировката, за да не отворим пред вратите за на работата с особено ниско заплащане, така наречените working poor. Оптимистка съм за по-нататъчното ни сътрудничество и с нетърпение очаквам срещата другата седмица. Muchas gracias. En primer lugar, благодаря, госпожо председател. На първо място поднасям извинения, защото миналата седмица докладчиците в Сянка заседаваха, но не можехме да присъстваме. Трудно е да бъде направено това в Страсбург, така че съжалявам, че не присъствахме. Вие сте приели на това заседание важни решения, но има и някои спорни въпроси. Бяха правени общи коментари, но е важно да припомним тук на всички а, общия макроекономически контекст. Не бива да забравяме за какво в крайна сметка става дума. Не искаме да получаваме тук става дума за еманципиране на младите хора. Мерките не са само економически. Целта не е само младите хора да навлязат на пазара на труда. Говорим за нещо по-голямо от това. Съгласен съм с описанието на проблема. Вярно е, както беше казано, че някои от мерките не могат да бъдат конкретизирани. Бяха предложени интересни идеи, но нека сега бъдем по-точни. Има два въпроса, на които моята група държи. Единият е свързан с мерките за защита. Ако бъдат направени инвестиции, то тогава младите хора биха могли да намерят работа. Дали тогава да бъдат изключени от критериите за дефицитите в меморандума? Ето, на това следва да намерим решение когато се изчислява дефицита с оглед на меморандума, този вид инвестиция би трябвало да бъде като едно допълнение към мерките за защита. На следващо място става дума за младежката инициатива. Не бива да я загърбваме. Нужно е да има програма за подпомагане. Така, щото държавите, в които младежката безработица е над 25%, да могат да се намесят веднага. И 10% от работните места да бъдат предвидени за млади хора. В момента в съвета такът разисквания и би трябвало да споменем този аспект. Поне там нещо можем да предприемем и парламента следва да обърне внимание на този проблем. Измененията, които сега ще спомена, не са точно наши, но те са неприемливи за нас, така както каза госпожа Регнер. Става дума за несъответствие между пазара на труда и годността да намерят работа младите хора. Трябва да подходим изключително внимателно, когато търсим взаимовръзка между двете. Според мен тук е много хлъзгава почвата и не бива да тръгваме в погрешна посока. Ако прекомерно заложим на данъчни облегчения, това може и да осигури заетост на младите хора, но не съм убеден, че това е правилният метод. Тъй като често младите хора биват наети, но договорите са с лоши условия и не знае дали ще разполагаме с необходимия инструментариум, но следва да наблегнем на качествените работни места, подходящата работа. Иначе младите хора ще се сблъскат с а, отново несигурност на пазара на труда и работа, която им осигурява лоши условия. Важно е да обсъдим това не само с водещия докладчик, но и с другите докладчици в сянка, за да се умеем да стигнем до добър текст. Е, Благодаря, е, Надир или Филип. Благодаря и аз е, на е, докладчика. Първия ни разговор в Страсбург беше много конструктивен и бързо намерихме е, е, първоначално основа за изработване на компромиси. Надявам се да продължим да работим по същия начин по тази тема. Мога изцяло да подкрепя това, което е, вече се каза. Е, а именно, че младежката безработица е, има нужда от е, краткосрочни и дългосрочни мерки. Краткосрочните мерки имат сигнално действие и това са средствата, които ние ще осигурим на европейско равнище. С тези средства ще започнем изпълнението на определени мерки, ще финансираме мерки по места и ще започнем структурни промени. Но както вече се каза, трябва да бъдат, трябва да бъдат направени някои структурни промени, които да намалят младежката безработица. С други думи, ако искаме в дългосрочен план да се борим с младежката безработица, трябва да предприемем реформи в редица страни. Смятам, че дуалната система на професионално образование, такава каквато тя съществува в Австрия и Германия, е, е много добър вариант, но тази система най-вероятно не може да се приложи едно към едно във всички страни членки. Те трябва да помислят как да адаптират тази система. А, трябва също така да имаме предвид и какви са причините за младежка безработица. Имаме една група от младежи, които рано са отпаднали от образователната система. Към тях трябва да се приложат други мерки, различни от мерките за безработните с висше образование. Да, мисля, че тук също трябва да изберем диференциран подход, както ние, така и страните членки. Тоест мерките да бъдат в зависимост от положението, в което се намират безработните. А, не бива да а, допускаме да се случва това, което се твърди от медиите, че има една европейска програма. А, ние също сме внесли някои изменения във връзка с, с а, мобилността и за преодоляване на а, несъответствието между търсене и предлагане. А, и за това, че е, квалифицираната работна ръка е, е, си отива. Ако тази квалифицирана работна ръка не може да намери реализация в е, съответната държава, тя трябва да получи възможност да отиде да работи в друга държава, след което една голяма част от тези младежи ще се върнат обогатени с допълнителни познания, с допълнителни контакти и мрежи и ще допренесе за развитието на националната економика. А, мисля, че не бива да казваме, а, а, не бива да позволяваме да изтичат мозъци, защото ние сме един европейски пазар и трябва да използваме а, злополучната ситуация, която имаме в момента, за да направим една стъпка А, напред. И нека да не твърдим, че не бива да допускаме никой да си тръгва от своята държава, защото ще и трябва. Така че измененията, които отиват в тази посока, ще бъдат подкрепени от е, нас. Други възможности също трябва да бъдат взети предвид, например, възможността за е, е, упражняване на самостоятелна е, дейност това не трябва да бъде започване на някакъв собствен бизнес, който след половин година да спре да съществува, но а, младите хора имат умения, например, в областта на интернет и така нататък. И тук трябва да се помисли за нещо. А, а, Зелените, е, за зелените е важно също така и начинът по който се изчислява дефицита така, например, от е, е, формулата за изчисляване на дефицита трябва да се извадят средствата, които са отделени за борба с младежката е, безработица. Също така трябва да се обмисли кои мерки са неефективни. А, и да внимаваме. И изобщо при формулата за изчисляване на дефицита трябва също да бъдем много внимателни, за да не се допускат възможности за злоупотреба от страна на държавите членки. Така че има много изменения, които бихме подкрепили, по които можем да търсим компромиси. Смятам, че в крайна сметка ще е, успеем да създадем добър доклад. Мерси, Филип Було. Филип Було, има ли някой друг? Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на докладчика. Това е много добра тема която е много спешна, важна. И това, което беше казано, и това, което беше казано от колегата Регнер, е, се отнася за всичко, което може да се направи. Трябва да се опита всичко, за да се реши този проблем, тази катастрофа сред младите хора, които са бъдещето на Европа. Няма да повтарям това, като вече беше казано. Искам да наблегна на 3-4 неща, които проистичат от внесените изменения. Първо, че трябва да се упростят административните стъпки за младите хора, които търсят работа, да се работи на системата едно гише и структурите, които приемат тези хора да не бъдат само гишета, които предлагат дадена работа, но които отчитат социалния, медицинския контекст на тези млади хора, които понякога имат много голяма трудност да имат някакъв достъп до работна заетост, така че трябва да им се помогне, да им се облегчи достъп, да се отчетат здравни фактори, за да можете да получат по-уместна работа или обучение Естествено, това е свързано с финансиране от страна на държавите членки е, в допълнение към социалните структури и така нататък. Искам също така да наблегна на факта, че трябва да се предложат максимални възможности за младите хора, за доброволна работа, за стажове, за всякакви а, дейности и това да им се счита като професионален опит. А, и да не се казва на хората, на младите хора, нямате опит, а, а просто да се оценява дори кратките периоди на стаж като някаква форма на опит. Трябва също така да се каже, че стаж, стажовете, чиракуване под някаква форма също така трябва да бъдат насърчавани чрез структурите за осигуряване на работна заетост, чрез микрофинансиране не само за предприятията, но и за физически лица, които бих, например, това в моята страна не е добре известно и е, да кажем 6 милиарда евро годишно, това е една абсурдна сума, като си има предвид, че колко са младите хора, които нямат достъп до работна заетост. И последно, което ми е важно, е да се проникне в училищната сфера. Има много често случаи на училищна ориентация, в която няма няма съответствие между истинските професионални потребности и а, ориентацията, която дават училищата. Има а, лица, които завършват училище и нямат възможност да бъдат, да си намерят работа в своя регион. Това създава трудности. Това са млади хора, които нямат нито интелектуална, нито физическа, нито а, друга възможност а, да си намерят работа или да а, имат някакво обучение, при това близо до място, където живеете, близо до техните семейства, за да може по този начин да се осъществят и економии. Така че трябва да се проникне в училищната сфера, да се намерят най-добрите училища, най-добрите своите професионалисти, да се отговори на местните изисквания и потребности. И това е една възможност да се даде, това е възможност да се даде достъп на младите хора до училище, до обучение. Сега искам да дам думата на докладчика, но преди това, както казах, когато представихте вашия проект доклад, ние решихме това да бъде доклад по собствена инициатива, обаче действителността ни а, гони по петите. Казвам за съжаление, защото а, ситуацията с младите хора се осложни, инициативите се умножиха, значи а, имаше проект като съобщението на комисията, което беше одобрено от колегиума на комисията. Днес там се включват всички инициативи, с които и ние се занимаваме в тази сфера и проекто заключенията на Европейския съвет от юни са в същата ситуация всъщност тук се отчитат интересите на политическите класи. Всъщност, вашата инициатива е свързана с една много широка тема. Тя има, така да се каже, принадена стойност, добавена стойност. Вие сте посветили много време. Би трябвало обаче да се откроят три или четири основни послания, ако може разбира се те да бъдат и малко по-оригинални като заключение, което ще бъде една добавена стойност в публичния дебат. И а, накрая това, което казахте за прилични заплати, прилично заплащане. А, тук а, ние говорим винаги за прилична работа, прилични, прилично заплащане. Ние всъщност говорим за неправителствената сфера, които привлякоха вниманието ни върху а, необходимостта да се работи по понятието а, прилично възнаграждение. Тук говорихме за бедните работещи и а, а, прилично заплащаме е едно предизвикателство. Също така трябва да се види а, по въпроса за стажа, какво ще направи комисията за а, рамката за стажовете, мисля, че въпроса за неизползването на стажа като социален дъмпинг, е един въпрос, който заслужава да се създаде. Тези стажанти би трябвало да бъдат възнаградени по някакъв начин. Не става дума да бъдат с минималната заплата, но трябва да има някаква компенсация. Този стаж обикновено се придружава Това е стаж, като професионална квалификация. И това се прави при определени условия, но когато има стажове извън професионалната квалификация, честно казано, мисля, че позоваването на а, прилично възнаграждение е, предполага нова форма на експлуатация. Комисията не иска да взема отношение. Ще ви дам думата, госпожо докладчик. Благодаря, госпожо председател. Първо, бих желала да отговоря на вашето изказване. Всъщност, що се отнася до инициативите, свързани с младите хора, те са все повече и повече и може би това е доказателство, че никога подобни инициативи не могат да бъдат достатъчно и аз се надявам, че в доклада ми работейки по доклада, аз ще стигна до формулирането на дългосрочни решения за пазара на труда за младите хора и ще се опитам в този доклад да отразя проблемите на повече равнища, като показвам, че всички, които вземат участие, държавите членки, регионалните институции, както вече подчерта госпожа Хирш, необходимо е всички да се заемат с борбата срещу безработицата сред младежите. Не може да се сведе този проблем на безработицата на младите хора до а, пълното и он, премахване, но би трябвало да имаме предвид това, което става в Гърция, и че става дума за регресия, не за прогресия, не за напредък на тази ситуация. И също така не бихме искали да вървим по пътя на Гърция. Вие говорихте за прилична работа и прилични заплати. Аз съм за това всички да получават прилично възнаграждение за извършената, за положения от тях труд. Също така ние инициирахме тази дискусия във връзка с доклада на госпожа Фонтен. Там се говореше и за стажовете, и тези стажове да бъдат платени от известен месец нататък. Но в Европейския парламент помежду си ние трябва да подчертаем ние депутатите, че ние самите не сме напълно честни в парламента, защото не всички тук а, дават а, идеални а, заплати на своите сътрудници. Следователно, трябва да започнем от нас самите. Какви трябва да бъдат заплатите на нашите асистенти? Дали още от самото начало трябва да започнем с, с възстановяване на разходите за пътуване, първия месец стажа не е синоним на експлоатация на младите. Напълно съм съгласна с вас, госпожо председател, защото ако стаж е повече от 12 месеца, това вече си е стаж и това е един опит, който е натрупал този човек и той вече може да има статут на работещ. Е, Не би трябвало също така да прилагаме ние сами това, което искаме от другите. Във връзка с изчисляването на дефицита съм съгласна с това, което каза Нади Хир, че трябва да бъдем предпазливи и благоразумни, защото не всички тези средства се изразходват уместно в Европейския съюз. Например, в моята страна, в Полша, министъра на труда оповести някои програми за подобряването на работната заетост сред младите. Надяваме се, че те ще успя, успеят, ще бъдат успешни. Що се отнася до работата на докладчиците в Сянка и независим, независимия труд. Много често става дума за едни предварителни а, е, кратки и нестабилни договорености. Това е в рамките на предприемачеството. Не всички биха искали да работят като чиновници и да работят в някаква професионална иерархия. Има хора, които искат, предпочитат да работят сами за своя собствена а, сметка. Именно за това бих желала да се разработи една концепция, която да бъде приемлива за всички за независима работна заетост, която може да бъде изход от тази трудна ситуация. Това е връзка с казаното от господин Болан. В тази, е, именно връзката между училището и пазар на труда, приспособяването на квалиф... придобитата квалификация, към изискванията на пазара. Аз вече многократно съм говорила за значението, което трябва да се придаде на професионалната организация. В моята страна това изисква голямо сътрудничество на регионално равнище, защото често младите хора които не могат да вземат решение за следващата си работна заедост, те не си представят всъщност в какъв отрасъл трябва да търсят работа и една добра форма на ориентация може да допринесе за по-добър избор на тези хора. Трябва да се насочат тези хора към работната, към работната заетост на бъдещето. Ако съм забравила нещо, моля да ме извините, ще се срещнем отново и отново с докладчиците в Сянка, за да намерим решение да работим за намирането на удовлетворение, отворителни решения за всички нас, но най-вече за онези, които истински искат тази ситуация да се подобри. А да, забравих за мобилността. Трябваше също така да кажа, че не съм а, много голям привърженик на мобилността в чужбина. Това е трудно. Много болезно, болезнено е да се виждат млади хора, които отиват в чужбина да си търсят работа. В Европейския съюз това не е най-малкото зло, по отношение на младите хора, които търсят работа, да намеря, да, да напуснат страната си. Ние сме примерна такава страна. Един милион поляци в момента живеят в Великобритания много поляци живеят в Ирландия, в Нидерландия. Те са напуснали Польша, защото не са намерили работа в собствената си държава. Днес ситуацията се променя малко. Младите вече не са толкова принудени да вземат решение да напуснат страната. Ситуацията с младите хора е а, че те отиват в чужбина да придобият нови умения, нови знания. И тези хора често се връщат, за да може полската економика да се възползва от тяхната компетенция. Благодаря ви. Ще отбележа всичко, което беше казано и ще го включа в моя текст. Председателката благодаря и успех успех в изработването на компромисните изменения, които ще обсъдим на 8 юли. Сега преминаваме на последната точка за днес след обед, а именно становището на нашата комисия за доклада на господин Пруст от комисията ИТРЕ, който се отнася за инициативата КАРС 2020 година, което е свързано с план за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа. И сега ще дам думата на нашата нашия докладчик Биргит Зипел да представи проектостановището. Благодаря. А, искам да благодаря най-вече за това, че отложихме обсъжданията по тази точка за да имам възможност лично да представя а, моето проекто становище. А, приветствах становището на комисията, а, защото сега в кризата стана ясно, че въпреки голямото значение на финансовия сектор и сектора на услугите, а, е много важен и а, сектора, който произвежда блага. Автомобилният сектор а, и играе особена роля, защото в него работят са пряко и непряко заети 12 милиона работници и служители, така както при самите производители на автомобили, така и на доставчиците за автомобилната промишленост. Същевременно това е, е сектора, който инвестира най-големи суми в научно-изследователска развойна дейност, и това свидетелства не само за конкурентоспособността на този сектор, а за това, че той е водещ в сектора на а, иновациите. За това в нашето становище ние само непряко се занимаваме с шансовете за бъдещо развитие на автомобилния сектор, а най-вече с положението на работниците и служителите в този сектор, с шансовете и предизвикателствата, които стоят пред тях. Знам, че автомобилният бранш се развива много драматично, изправене пред нови предизвикателства, свързани с енергоемкостта, с а, а, разработката на нови горива и така нататък. За целта а, ще се наложи сектора да се преструктурира, този процес е неизбежен. Важно е обаче в хода на това преструктуриране е, на възможно най-ранен етап да бъдат информирани работниците, да се проведат консултации с тях и те да участват в вземането на е, решенията. И то не само в областта на е, допълнителната квалификация и преквалификацията, но и в останалите сфери автомобилната промишленост е не само много успешна, но и такава, която е изградила много тесни мрежи в Европейския съюз, така че ще бъде от полза, ако за предстоящото преструктуриране създадем европейски стандарти и то а, не само за самата автомобилна промишленост, но и по отношение на осигуряване на работните а, места. А, особена роля тук трябва да играе фонда а, за а, приспособяване към глобализацията. А, Надявам се страните членки на съвета да приемат решение, което да е добро за всички. Казах вече, че автомобилния бранш е много гъвкав. Това е бранш, който непрекъснато трябва да се справя с нови предизвикателства и за това въпроса за квалификацията на работната а, а, сила е много важен. А, трябва задължително да подкрепим подкрепим предложението на Комисията за създаване на Европейски съвет по автомобилна квалификация, е, което означава, това, е, че това ще бъде съвет не само по автомобил, е, по уменията, свързани с работата с съответните машини и с всякакви допълнителни умения, които са необходими, т.е. да е, се отреди съответното място на непрекъснатото повишаване на квалификация das zu berücksichtigen und hier geeignete maßnahmen zu treffen und das zu sichern. wir haben Чухме, е, че е, темата за мобилността непрекъснато ни занимава и в е, тази връзка също трябва да заявим какво е нашето становище по отношение на мобилността. Важно е във всеки случай работниците и служителите да бъдат своевременно информирани, ако им предстои е, преместване, е, за да може е, те да не рискуват и да променят излишно своите житейски планове. Станови, Опитах се да бъда максимално кратка. Сега очаквам с нетърпение становището на колегите. С удоволствие ще слушам предложенията за изменени, за да можем да направим становището малко по-плътно. Благодаря ви. Благодаря, Вероника Лопес. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Действително, това е само едно становище, но то е важно за нашата комисия и за бъдещето на автомобилостроенето в Европа. Няма никакво съмнение, че важно не само за този отрасъл, но засяга и други отрасли. Тъй като той действително обхваща много аспекти от економиката. Докладчика не разполагаше с много време за това становище, но въпреки всичко е отразила важните въпроси, как да постигнем по-голяма конкурентоспособност в Европа, например в автомобилостроенето качеството и върховите постижения са важни. Ако инвестираме в нови технологии, както казва докладчика, и в иновации, то тогава безспорно ще ни трябват добре обучени работници. Затова е много важно Европейския социален фонд да бъде използван за допълнителна квалификация и за преквалификация на работната ръка. Всички говорим за това как да бъдат отпуснати допълнителни средства от социалния фонд, но няма достатъчно средства за всички сектори. В същото време обаче е изключително важно да бъдат квалифицирани работниците. Другия аспект е свързан с достъпа до финанси на този отрасъл. 2020 година не е толкова далече и може би бихме могли да намерим достъп до финанси не само за МСП, но за по-големите предприятия, които отговарят на условията. Докладчика спомена нещо, което обаче го има в доклада и това е преструктурирането. Важна тема. Доклада на господин Серкас говори за изпреварване на събитията. Нека ви дам конкретен пример. Почерпане от моята провинция, която представлявам. Това е провинцията Арагон. Всъщност General Motors осъществява там дейност, една от най-конкурентоспособните компании, която развива дейност в Европа, най-голямата в региона. Казах вече, че автомобилстроените има проблеми и през април миналата година бе постигнато споразумение между работниците, профсъюзите и дружеството. И понеже бяха предвидени възможностите за преструктуриране, бяха защитени работните места и а, нощните смени бяха запазени, тъй като първоначално имаше идеи да бъдат е, отменени и, и тази година и следващата година ще бъдат съкратени премиите, но нито едно работно място не бе съкратено. Ето това е ползата от предварителното планиране. Надявам се, че ще мога да се договоря с докладчика да включим точно такива елементи в доклада. Благодаря. Иска ли някой друг да вземе думата? Виждам всъщност, че докладчицата спомена работата, която е извършена в рамките на доклада на господин Саркас. Отбелязвам също така, че срока, в който Европейската комисия отговаря на а, тези инициативи на Европейския а, парламент е изтече и също така комисията казва, че има намерение да прави консултации, но ние не очакваме такъв отговор по такава важна и, инициатива, така че ние може би трябва да използваме коле, доклада на колегата Виргит Сибел да припомним какво трябва да се гласува. Не сме удовлетворени от реакцията на комисията в сферата на автомобилната промишленост е необходимо преструктуриране и това е изключително важен елемент. А сега ще дам думата на докладчика може би да отговори на госпожа Лопе Фонтанье. Госпожа Сипел, имате думата. Благодаря. Аз мисля, че също мога да бъда съвсем кратка. Благодаря ви за а, мненията. А, мисля, че а, трябва да подчертаем още веднъж е, въпросите свързани с преструктурирането и да упражним малко натиск. Е, когато е, говорим за образование, за обучение, за мен е много важно това, че е, специално в автомобилната промишленост голяма част от тази квалификация, това обучение може да бъде организирано от е, самите е, предприятия, що се отнася до обучението на нови кадри за автомобилната промишленост, биха могли да бъдат отделени европейски средства. Благодаря за това, че наред с е, производителите е, на автомобили и техните доставчици от подобни процеси са засегнати и други предприятия. Е, благодаря за изказаните мнения. Надявам се да успеем да изготвим един по-плътен, както казах, доклад. Благодаря. Значи 2 юли внасяне на измененията. Ще ги разгледаме на 5 септември. Компромисите 25 септември или 26 ще гласуваме. Комисията ИТРЕ ще реши е, да се произнесе по своя доклад е, на 10 ноември. с това приключваме. Утре в 9 е, и 10 ще разглеждаме. Заседанието ще бъде посветено на гласуването. Елате си с картите за гласуване и с търпение. Благодаря. Край на заседание.